Good afternoon, colleagues. Добър ден, колеги. Колеги. Нека първо да дам думата на господин Марко Шел, председател на нашата делегация за отношение с Израел. Заповядайте.